заседанието от 13 октомври и 8 ноември 2016 година, както обикновенно. Ако няма възражение, до края на заседанието ще смятаме, че са прияти. И така, сега а, предстои а, да разгледаме а, темата палмовото масло и обезлесяването на тропическите гори. Ще дам думата на нашия докладчик Катържина Конечна която ще ни въведе в темата. Благодаря, е, господин председател, уважаеми е, колеги. Нека още в началото да благодаря на всички докладчици в Сянка е, за положените от тях усилия да намерим компромис за решаването на този проблем. Компромисът е необходим за нашата комисия и най-вече за гражданите, е, не само в Европейския съюз, а и навсякъде по света. Защото е, добива на палмово масло е, е свързан с обезлесяването, а това е изключително важна тема. Ако някой от вас се съмнява в важността на темата, мога да подкрепя моето твърдение, че тя е изключително важна, най-вече с цифри, с статистически данни. Благодаря и на секретарията, който ме подкрепеше. Миналата година в Индонезия около 2 милиона хектара тропически гори е, които е, поглъщат е, въглероден диоксид, който се отделя в атмосферата в една страна с големината на Германия и с нейната, нейните емисии в продължение на повече от една година. И така всичко това и много други е, подобни е, данни е, подкрепят твърдението за важността на темата. Но до този момент ние не можехме да постигнем компромис помежду си по ред причини, свързани най-вече с определени държави членки. А сега през февруари комисията реши, е, че е, трябва да се обърне внимание на тази проблематика и излезе с един доклад за добива на палмово масло и последствията от е, този добив. В, този, в този контекст а, и а, ние разработваме темата. Ще обърна особено внимание на точка 8 и точка 16. По точка 8 мога да кажа, че става дума най-вече за сертификацията по ИСПО и ЕВСПО. Тази рамка ще бъде, според нас, много по- надежна по отношение на сертифицирането. И така ще могат да се решат много повече проблеми на тази основа. Ние се нуждаем от подходящата сертификационна рамка е, при всички положения и тази рамка трябва да бъде колкото е възможно по-правдоподобна и надежна. Освен това, трябва да кажа, че е, производството на палмово масло не е, е причината е, за социалните конфликти, за е, ликвидирането на торфища, но в контекста на рамката за сертифициране, която ние предлагаме, смятаме, че ще можем да решим проблемите, най-вече във връзка с така, заплахата над дребните производители. Биогоривата почти до 50% се произвеждат с несертифицирано палмово масло – аз не зная как точно трябва да процедираме. На времето, което работихме по директивата за биогоривата, смятахме, че така, резултатът ще бъде положителен. Сега вече погледът, разбирането ни се променя в резултат на новите данни. Така че би трябвало а, да разработим система, която по-малко може да се използва за злоупотреби. 56 милиона тона е, в момента е, е потреблението на е, биогорива. Докато преди около 15 години, 2001 година, и, това количество бе три пъти по-малко. И така не бихме искали естествено да насилуваме нещата, не бихме искали да упражняваме прекомерен натиск, но смятаме, че трябва да работим по темата, е, така че е, всички от тези, които е, са компетентни по въпросите, свързани с палмовото масло в държавите членки, да заострят вниманието си и да потърсят решение на проблема. Тъй като а, се стараем да постигнем съгласие, да а, постигнем, а, така да се каже, един положителен резултат и положително решение, което да не застрашава дребните производители, е, е, най-вече в е, Африка, Централна Африка и Латинска Америка. Вече не говорим толкова за Азия и Индонезия, а именно за споменатите от мен Средна или Централна Азия и Латинска Америка. До 2020 година 98% от е, е, вековните е, тропически гори, ако се продължи със същите темпове на обезлесяване, ще изчезнат. Ще изчезнат или ще бъдат много сериозно застрашени и някои от животинските и растителните видове, които са уникални и обитават тези гори. Надяваме се, е, че е, колегите от е, Инта, които също ще подготвят становище по този доклад, ще потвърждат нашето мнение за това, че производството на пълно масло в днешните количества не е непременно необходимо и че в бъдеще то действително ще застраши много-много сериозно тропическите гори. Надяваме се, че нашия доклад ще бъде едно важно помощно средство и за комисията, която би трябвало да а, а, премисли всички стъпки във връзка с решаването на този економически, но и социоекономически проблем. Споменаваме и а, целите на хилядолетието и Парижското споразумение. Ако желаем действително да изпълним нашите ангажименти в това отношение, би трябвало да вземем предвид а, всичко това, което сме написали и което съобщих тук. Благодаря ви. А сега ще изслушаме докладчиците от името на политическите групи. И така, позволете ми да дам думата на колегата Черио. който обаче в момента не присъства, така че аз ще изчеста неговото становище от името на ЕНП. Много важна е темата, която разработва колегата в своя доклад. Ние би трябвало да обърнем особено внимание на проблемите, свързани с производството на палмово масло, но в тази връзка ще не подготвим, и може би, някои предложения за промени, за да се вземе предвид и производството на соя и царевица, при които последствията не са а, толкова големи, колкото а, при палмовото масло. А, при всички положения трябва да имаме предвид а, а, определени критерии, които трябва да са точно дефинирани, когато предлагаме конкретни стъпки. етикетирането на продуктите играе съществена роля, защото в някои случаи четем на етикета без палмово масло, но може би става дума именно за палмово масло, но всъщност не е сертифицирано палмово масло. И така, колегата Бранен има сега думата. Палмовото масло всъщност може да бъде заместено и по този начин може да се упражни е, едно определено влияние върху начина по който се е, ползва е, земята е, така че е, когато се е, отглеждат на определени площи зърнени култури или други култури, а не култури, които биха могли да са свързани с производството на палмовото масло, да се постигне и по-малко степен на наторяване и по-малко ерозия на почвите. При всички положения палмовото масло, ако продължи да се произвежда в подобни количества, трябва да бъде свързано и с гаранции за това, че няма да има обезлесяване. Само в такъв случай може да се говори за устойчив добив на палмово масло. Така че когато става дума и за продукти, е, в които е, потребителите са свикнали е, да виждат като съставка палмовото масло, това трябва да бъде съвсем точно упоменато, когато става дума единствено за сертифицирано палмово масло. 25 до 30% от вноса на палмово масло всъщност се използва за биогорива но до 2020 година ще трябва тази практика да бъде преустановена, тъй като палмовото масло ще се допуска като вносен продукт е, единствено ако е устойчиво сертифицирано така че нещата са свързани най-вече и с земеползването и с правата на собствениците и ползвателите на земята. Е, изключително важно е всичко това. Още повече, че в развиващите се страни тези въпроси, за съжаление, почти не са регламентирани в законодателството. Понякога трябва да молим колегите от Обединеното кралство да говорят малко по-бавно при изказванията си. Госпожа Герлинг има думата. Благодаря ви, господин председател. Ще говоря много бавно. Не, ще се. Ще си говоря с нормалната си скорост. Бих искала да не бъде благодаря на госпожа Конечна за доклада и като цяло смятам, че той е един много добре балансиран доклад. Успяло е да не попадне в копът в копките на лесните популистски изводи, които много често се чуват по отношение на палмовото масло и е успял да изготви един много качествен доклад. Благодаря господин Брънен, че спомена и положителните аспекти, свързани с производството на палмово масло. Няма да ги повтарям. но ще засегна някои от основните проблеми, пред които сме изправени. Радвам се, че моята политическа група много активно участва в дискусиите. По няколко общи думи по доклада. По точките от преамбюла бихме искали да има малко повече препратки за това откъде идват някои от статистическите данни. Някои от тях лесно могат да бъдат а, оборени, затова смятам, че трябва да използваме набор от данни, по които да могат да се споразумеят всички докладчици в сянка. Иначе много се радвам на препратките и споменаването на колективната отговорност. Бех искал те да бъдат засилени, защото говорим не само за предприемане на действия в страните производители, но и а, предприемане на действия в страните потребители, може би не на законодателно равнище, по-скоро на равнището на потребителите, чрез доброволни инициативи. Доста голяма част от доклада е посветен на обезлесяването, с което съм съгласна в голяма степен. А последният ми коментар е за биологичните горива и последният набор от такива, които бяха прияти в пленарна зала. Не знам дали искаме да променяме процентите от биогорива, произвеждани от палмово масло от 2020 година, защото ми беше много трудно да постигнем защо целите до 2020 година. Но пък от друга страна трябва да, при, да произведем комисията да започне накрая да обмисли биологичните горива след 2020 година и ми се струва, че в това отношение може да постигнем много за бъдещето на палмовото масло и неговата роля в а, микса от биогорива. Катаржина много добре осъзнава разликите в различните видове сертифициране и сертифицирането на различни нива и напълно съм съгласна с нея. Споделя мнението и, че би трябвало да се опитаме да се споразумеем по една всепризната схема за сертифициране, за да могат е, хората наистина да имат доверие, че купуват и потребяват е, устойчиво е, палмово масло. Аз лично бих настоявала за внасяне единствено и само на 100% устойчиво палмово масло в Европейския съюз и смятам, че трябва да се устоява тази позиция. Трудно е да се устоява обаче, защото е трудно да се определи кога това може да се случи. Не смятам, че трябва да се ангажираме с конкретна дата в доклад по собствена инициатива, но смятам, че това трябва да бъде основният ни ангажимент, защото това отговаря на очакванията и на искането на потребителите. Давам си сметка за трудностите, свързани с етикетирането. Знаем колко трудно ни беше да изготвим законодателството за предоставяне на информация на етикетите и сега, когато започнем да променяме изискванията за палмовото масло, ще, ще си осложним доста живота, но смятам, че по принцип трябва да мислим в тази насока. И последен коментар. Когато говорим за обезлесяване, има да забравяме, че няма международно определение на това какво е обезлесяване. И може би няма да е зле да се разгледа и този въпрос в този доколко на инициатива, особено когато говорим за страни като Индонезия и Малайзия, в които няма поземлени регистри в вида, в който ние сме свикнали тук в Европа. Затова не е зле да се изготви на определение за обезлесяване, което да може да приемем всички, но като цяло докладът е много добър. Ще внеса редица проекти изменения, но всички те ще бъдат положителни и не се опитва да променят общият тон на доклад. Още веднъж благодаря на Катаржина. Много ви благодаря. Думата има госпожа Но. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на колегите, изказали се преди мен и в частност на госпожа докладчика за отлично свършената от нея работа. Културата за производство на палмово масло е свързано с сериозни предизвикателства за економиката и общественото здраве и изисква балансиран подход. Не бива да обвиняваме производството на палмово масло за обезлесяването и изпускането на въглероден диоксид. Това не е единствената причина. 6 е, милиарда хектара загубени гори през периода 2002-2012 години не се дължат само на отглеждането на палми за палмово масло, въпреки че неаргументираното сеч трябва да бъде заклеймена. Освен това, трябва да се отбележи, че производството на палмово масло изисква по-малка част от земеделската земя, която е на разположение, ако и трябва да вземем предвид чувствителната позиция на малките производители, които представлява 40% от производството и те се занимават с този вид дейност, тъй като няма друга рентабилна култура, която да могат да отглеждат. И често те са, се намират в а, много а, отслабена позиция спрямо големите мултинационални компании по отношение на достъпа до сертифициране РСПО. Ето защо нашата политика по отношение на производството на палмовото масло трябва да вземе предвид всички аспекти, свързани с това производство и да вземем предвид всички предимства и недостатъци на евентуална альтернатива за заместване на палмовото масло. Основната ни цел трябва да е намиране на отговор на големи, на растящото търсене на масло и на енергетика от една страна и последствието в околната среда от друга страна. От друга страна трябва да отбележим, че Европейския съюз е един от големите потребители на палмовото масло и го използва включително и за производство на биогорива. 46% от памовото масло се потребява в Европейския съюз. Нито една друга култура обаче не, не, представлява толкова добре източник на енергетика, което значи, че няма друга култура, която да може лесно да заместим памовото масло при производството на биогорива. Не, не са толкова очевидни, както недостатъците на палмовото масло, така и предимствата на евентуалните заместители, което показва и наскоро поведеният ни дебат за трансмазнините. Ето защо ви предлагам да се придържаме към по-уравновесена позиция в доклада. Благодаря ви. Thank you very much. Miss... Много ви благодаря. Госпожа Мелио има думата. Благодаря, господин председател. Бяха засегнати от колегите вече различни аспекти, е, по които и ние е, проведохме дискусия в Комисията за селско стопанство и ще се спрем на тях в нашето становище. За хранително-вкусовата промишленост палмовото масло е много важно. Имам предвид европейската хранително-вкусова промишленост. Това е нещо, което не бива да забравяме. Проблемът за трансмазнините естествено е важен. Ние се опитваме да намерим заместител, така че в това отношение палмовото масло е много важна съставка трябва да проведем сериозни обсъждания. Един от колегите, Пал Бран, говори и за това, че нещата са свързани естествено и с земеползването. Всъщност палмовото масло така експлуатира в много по-голяма степен площите, отколкото да кажем кокосовото масло. Трябва естествено да помислим и по тези въпроси. Ние предлагаме определени въпроси и някои промени и допълнения за доклада, така че всичко това е свързано и с устойчивото развитие. Тропическите гори и торфищата не би трябвало да се използват при добива на палмово масло. Тук, естествено, трябва да помислим за правилната стратегия в Комисията за селско стопанство говорихме за устойчиво производство на какаото. Така че, независимо от това, че става дума за различни продукти и за различни култури, трябва да помислим дали не можем да свържем нещата. Струва ми се, че е, когато говорим за биогоривата, е, не би трябвало да правим е, грешки. Биогорива, ако желаем да ги използваме тук в Европа, очевидно не можем да елиминираме палмовото масло съвсем като част от съставките. Госпожа Репирик, благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искал Ла да ви благодаря за поканата, която отправихте за 8 декември. Откликвам с удоволствие на нея. По отношение на пълното масло, в Нидерландия възнамеряваме да разрешим вноса само на сертифицирано устойчиво произведено памово масло до 2020 година. Разбира се, темата е от значение в момента на световно равнище, Европейския съюз трябва да допринесе за разрешаването на проблема. А бих искал да се спомена един друг въпрос, който беше споменат, наскоро, който обсъждахме наскоро в тази комисия. Става въпрос за изкуствените и естествени мъзнини. Разполагаме с а, налични данни, свързани а, с, с различните видове мазнини. Имаме производители в сектора на млекопроизводството, които успяват да произвеждат този вид мазнини по сточив начин. И накрая по отношение на опазването на биологичното разнообразие, добре е да се спомене и този аспект. Трябва също така да се вземе предвид обаче и недостига на приходоисточници в страните от развиващите в развиващите се страни което допълва и дискусията, които поведохме бъде малко в другата зала. Съгласна съм и с доводите на останалите колеги, но все пак трябва да осигурим някакви приходи за населението в тези страни. Не бива да забравяме и този аспект. В противен случай ще, ще разорим местното население. Sì, grazie. La shadow, la shadow questo rapporto. Господин Афонте, благодаря ви. Докладчика в сянка на нашата политическа група отсъства днес. Ще ви представя неговите бележки. Първо благодаря на госпожа докладчика за от доклада. Той е отлична правна точка за по-нататъчната ни работа. Приветствам нейният общ подход към темата. Съгласен съм и към някои от заложените в текста искания, като например предоставяне на изчерпателна информация на потребителите за палмовото масло. Бих искал да повторя това, което казахме миналата седмица в Страсбург. Ние имаме като цяло много критична позиция спрямо производството на палмово масло поради неговото въздействие върху околната среда. Не можем да говорим за наистина устойчиво палмово масло. Ето защо ще предложим изменения за системата на сертифициране за да изготвим една система за сертифициране, която да се основава на много строги критерии, основаващи се на научни данни, като например обедняване на почвите и въздействие върху залежите от подпочвени води. Трябва да гарантираме, че отглеждането на палмовото масло също така няма отрицателно въздействие върху биологичното разнообразие и върху условията на живот на автохтонното население. Имаме нужда от полезно картографиране на почвите, които се използват за отглеждане на памово масло. Също така трябва да се предвидят и екологични коридори и да се заемем и с въпроса за обезлесяването. Един доклад, прият от нашата комисия през 2011 година, предлага различни възможности, които са свързани с възможности за устойчиво развитие и трябва да предложим конкретни мерки, за да гарантираме, че отглеждането и производството на палмово масло се извършва наистина по устойчив начин. Също така е много важно докладът, който е посветен на палмовото масло и на обезлесяването, наистина се съсредоточава върху истинският проблем. Не само заради въздействието върху измененията на, на климата, но и заради въздействието на отглеждането и посредством палмово масло върху биологичното разнообразие. Трябва да подчертаем ценността на на тропическите гори и да подкрепим автохтонното население в тази борба. Благодаря ви. Не виждам други колеги да искат думата. В такъв случай давам думата на представителят на Европейската комисия, госпожа Емануела Майл като ще ни представи позицията на Европейската комисия по проекта доклада. Благодаря, господин председател. Благодаря също на вашия докладчик, както и на депутатите, които участваха в работата, за да се опитат точно да определят този проблем, свързан с палмовото масло. На първо място искам да направя няколко забележки относно обезлесяването говорихме и видяхме какво каза господин Наваро, който напомни за целите на устойчивото развитие. И разбира се, обезлесяването се вписва в рамките на тази обща цел за устойчиво развитие и по-специално цел 15. Европейският съюз направи много в областта на обезлесяването, най-вече благодарение на програмата ФЛЕКТ, както и форумът на Обединените нации за горите, също и чрез своите действия, чрез Конвенцията за биологичното биоразнообразие, СИТЕС или програмата Ред Плюс за климатичните действия. Искам също да напомня, че по въпроса за обезлесяването, за незаконното обезлесяване, напреднахме много по преговорите с Индонезия. Точно сега, докато говоря, госпожа Могерини и индонезийският министр на външните работи подписват първият, първия лиценз ФЛЕКТ по устойчива дървесина, идваща от Индонезия. И е, това е голям напредък. Виетнам също се ангажира да се бори с незаконното обезлесяване, подписахме партньорско споразумение с тях. Но разбира се, трябва да вървим още по-напред в нашите цели и да видим кои са основните причини за обезлесяването в световен план. Дали е става въпрос за а, засаждане на а, реколти, за прехрана, дали става въпрос за градове или за минно, минна индустрия. Така че проблемът е много комплексен и изисква участието на всички. Трябва да помислим как да се сътрудничим и с държавите, където има големи тропически гори, но също и с всички участници, заинтересовани страни от частния и обществения сектор. Нашите служби в момента работят по едно проучване, за да видят доколко и какви са опциите за борба с обезлесяването и а, влушаването на състоянието на горите, така както го каза и вашия докладчик и се надяваме да видим резултата в началото на следващата година. Що се отнася до палмовото масло, на този етап, знаете, нямаме специфична политика по този е, въпрос, но разбира се, си даваме сметка, за проблемите, които бяха изразени в общественото мнение. Знаем, разбира се, че памовото масло води до големи социално-економически печалби, особено в страната на производство. Много бедно население успя да се измъкне от бедността благодарение на памовото масло, но знаете, че от това пък последва обезлесяване в един международен план трябва да работим съвместно с другите пазари потребители. Е, разбира се, Европейския съюз е голям пазар, но той не е единствения. И също стартирахме и друго проучване с цел да работим с вас по този въпрос относно екологичните последици от е, отглеждането на палмовото масло и също различните стандарти за е, устойчивост, които съществуват на пазара. Това второ проучване трябва да отнеме повече време. Ще бъде приключено през следващата година, но се надяваме, че благодарение на вашата ам, пътеводна нишка, така да се каже, както и общите преговори, ще успеем да отреагираме на този важен въпрос. Благодаря. Благодаря. Сега можем да приключим дискусията и ще дадем думата на, на докладчицата госпожа Конечна. Благодаря, господин председател. Благодаря много сърдечно на докладчицата в Сянка е, както и на всички останали колеги е, от е, други комисии, които подготвят становища. Благодаря и на тези, които се изказаха. А комплексního темато, které нави... Ще имаме предвид казаното от тях. При подготовката на доклада знаете, че трябва да се съобразяваме и с определени количествени параметри. Действително е много трудно в ограничения обем, който ни се полага за доклад, да включим всички теми и аспекти, които биха могли да са свързани, но се надявам, независимо от това, доколко ще можем да ги засегнем и доколко ще можем да ги изясним в доклада, в бъдеще да работим по всички тези въпроси. Темата при всички положения продължава да стои на дневен ред. Чудесно е, че най-вече, че, че в момента вече говорим по тези въпроси и говорим все по-конкретно. Защото проблемите е, не изчезват е, само защото се мълчи. Е, напротив, те продължават да съществуват и се засилват. Е, комисията е, е наясно, че производството на палмово масло непрекъснато расте и ние също знаем, че това е така. Трябва съвсем ясно да покажем, че сме е, решителни и че ще предприемем съответните мерки. Но при всички положения трябва да изясним съвсем точно за нас самите до какви граници палмовото масло и къде точно то е приемливо е, и е, би трябвало да се допуска и е, къде е абсолютно неприемливо. Целта не е да се наложи някаква тотална забрана на палмовото масло. Не, става дума за устойчиво производство, за устойчив добив на палмово масло, за запазване на е, горите, на площите, за запазване и е, естествено и на поминъка на хората, но при всички положения за пред... ние се обявяваме за предотвратяване на вредните е, последствия от е, добива на пално масло, така както той се развива до този момент. Надявам се, че всички вие сте съгласни с мен. Благодаря. Благодаря. Крайният срок за измененията е 5 декември на обяд. Гласуването в комисията ще бъде на 9 март 2017. А сега следваща точка от дневния ред, а именно обмен на становища с комисията по а, прилагането на а, директивата за управление на отпадъци от минодобивните индустрии. Давам думата на господин Хулио Гарсия Бордес за неговата презентация и после ще започнем дебата с докладчиците в сянка и докладчика. Заповядайте. Благодаря, господин председател, за, дава, за това, че давате на комисията възможност да представи тук пред вас доклада по прилагане на директивата за отпадъците от минодобивните индустрии. Знаете, че това е много важно законодателство. То беше прието след два подобни инцидента. Единият в Испания и, в, и вторият в Ваямаре в Румъния целта на директивата е да се избегне а, да се избегнат подобни инциденти при управлението на отпадъците при добивните, минодобивните индустрии. Разбира се, аспектите свързани с сигурността са, са сърцето на директивата, но ам, кръговата економика също става все по-важна минодобивните индустрии и отпадъците от тях са около 30% от всички отпадъци на Европейския съюз и цели като рециклиране и а, повторно използване са пак залегнали по директивата. В кръговата економика а, също има подобни инициативи, където се говори за а, потреба, повторно използване на критични първични суровини и, и също се взимат предвид подобна е, минодобивна индустрия, където, разбира се, те първо ще се доразвиват нещата от комисията. Това прилагане, този доклад по прилагането се осъществява най-вече възоснова на тригодишният доклад, представен от държавите членки, но също използвахме и други източници на информация, например доклада за злополуки, за катастрофи, а също и данните по, от националните агенции. Държавите членки представяха доклад повечето от тези доклади са приемни, но информацията по доклада не винаги е съпоставима. Може би държавите членки нямат общо разбиране по някои от разпоредбите в директивата. Хубавата новина е, че докладването доказва, че общите мерки по прилагането на директивата са приети в повечето държави членки и по-специално нивото на съответствие относно плановете за управление на отпадъците както също и управлението на големите инциденти. все пак има още пропуски в четири основни области. Броят на тези минодобивни екипировки, категоризацията на тези екипировки, трето инспекциите и четвърто докладването на инцидентите. Относно броят на различните типове екипировки за минодобивна индустрия, някои докладваха много малко такива спрямо обема на отпадъците, които докладваха. Например, 6 държави членки докладваха, че няма такива миннодобивни екипировки на територията на държавата, но други източници на информация ни казват, че всъщност има такива, които генерират отпадъци, включително и опасни отпадъци когато става въпрос за категориите на тези екипировки, също има много тревожни пропуски при прилагането. директивата предоставя система от различни задължения при управление на отпадъците, в зависимост от риска, свързан с тях, и много стрихни задължения се прилагат при някои от екипировките, където рискът е по-голям. Голям брой държави членки докладваха, че няма така категория, специфична категория оборудване на тяхната територия. При все това, някои от тези държави членки докладваха значителни обеми на опасни отпадъци – това е косвена, косвен индикатор, че информацията подадена от държавите членки всъщност не е вярна. След като а, количеството опасни отпадъци е един от критериите тук в тази а, категория. Също изглежда, че 25% от категория А оборудване нямат спешен план за действие при инциденти. Също при голям брой такива оборудвания се оказва, че а, разрешителните по тази директива могат да бъдат комбинирани а, с други разрешителни по други законодателства, например така наречената директива Севесо. И а, а пък има държави, които не са докладвали своите инсталации по директивата Севезо. А това е нещо, което изисква допълнително разследване и проучване. Що се отнася до инспекциите, държавите членки а, са длъжни да гарантират, че оборудването а, е инспектирано преди началото на оперирането с това оборудване и също така на редовни интервали, включително и след затварянето, закриването на а, обекта. Докладът показва, че има големи разлики и а, ако погледнем частотата на инспекциите, ще видим, че само 7 държави членки са докладвали за несъответствие на разрешителните за периода 2011-2014. Това е сравнително малък брой, може наистина да е така, но може също да е и показател, че има всъщност ситуации на липса на съответствие, които не са идентифицирани заради ниската а, Ниски капацитет на инспекциите. И съответно имаме нужда от допълнително разследване и проучване. Относно докладването на инцидентите, комисията знае, че има инциденти в тези оборудвания, но тези инциденти не бяха докладвани надлежно в рамките на задължението за докладване по директивата. Тази а, информация беше получена от медиите, също и от жалби на граждани. В заключение искам да кажа, че има осъществен напредък при прилагането на а, директивата за отпадъците от миннодобивната индустрия, но има големи пропуски в прилагането. Допълнителни действия от държавите членки са необходими, за да се изпълнят целите на тази директива. Вече има няколко инициативи, които са задействани които, и които скоро ще влязат в сила. Например, първо, актуализираме референтните документи са най-добрите налични техники при миннодобивните оборудвания. И процесът започна преди две години и ще бъде приключен следващата година. Второ, тази година стартирахме една инициатива за насърчаване на съответствията, за да се идентифицират пропуските в прилагането на директивата и също да се идентифицират най-добрите практики и прилагания на практика, които ще бъдат споделени между компетентните национални органи. И в този контекст има нужда от създаването на инвентар на тези и на това оборудване. Трето, относно сътрудничеството с експерти на държавите членки. Те трябва да идентифицират евентуални въпроси, проблеми, области в директивата, които се тълкуват различно от различните държави членки. А, това е и като втора стъпка. Евентуално ще има хармонизация през 2018 и също ще развием насоки, наръчник за инспекциите, а, заедно с а, мрежата на инспекциите по околната среда. Това е, господин председател, но в заключение искам да кажа, че установихме малки грешки в докладването по директивата. Има а, миннодобивни производства от категория А, например Полша, не е докладвала и трябва а, скоро да издадат коригендум на грешката си. Благодаря. Благодаря ви. Започваме с докладчика и е, докладчиците в сянка. Е, давам думата на докладчика първо. Да, е, ще говоря унгарски. Благодаря ви е, още веднъж. Е, благодаря и на представителя на комисията. Мога да потвърдя чутото. Ние Действително, дълго време чакаме да се започне с анализа на прилагането на тази директива. Комисията е извършила много-много съществена работа и е обобщила в доклада. Благодаря за информацията. Управлението на отпадъците от минодобивните е, индустрии е изключително важна е, тема и директива за нас. Защо трябваше да чакаме е, толкова дълго време? Не бих искал да бъда на ваше място. Още повече, че е, вие е, на всеки 2-3 години трябва да подготвяте доклада, е, да извършвате, така да се каже, проверка на всичко това, което държавите членки декларират, че са направили или не, не са направили и да извлечете и съответните заключения. Да, и в този случай отново при втория е, отчетен период установяваме, че е, данните, които предоставят държавите членки, не винаги съответстват на реалността. И така, е, когато говорим за определени данни, трябва да сме сигурни, че нещата са точни. Естествено, всичко това е свързано най-вече с желанието ни да намалим и преустановим негативния ефект на отпадъците от минодобивните индустрии върху здравето на човека, върху флората, фауната, върху цялата околна среда. Става дума обаче не само за това как реагират заинтересованите е, лица, а и за това как да запазим действително и безопасността, и околната безопасността на, на всички нас, здравето на хората и околната среда как да запазим здравето на гражданите на Европейския съюз от времето въздействие на отпадъци от минодобивните индустрии. В директивата за минодобивните индустрии е, има различни категории в зависимост от степента на опасност и или степента на безопасност на съответните е, отпадъци. И е, точното прилагане на директивата ще ни помогне всъщност да предотвратим авариите и е, е, вредното въздействие. Основните проблеми е, проистичат е, в този случай е, в крайна сметка от определени противоречия и несъвпадения в разпоредбите на отделни е, директиви. Е, така че е, докладът на комисията, данните предоставени от държавите членки показват всъщност колко важно от една страна е да имаме точна информация, от друга страна колко ограничена е в крайна сметка системата за докладване. Има и определени граници, които ни пречат да придобием истинска представа за нещата практическото приложение на директивата, която вече е транспонирана от повечето от държавите членки, показва редица слабости. Но при всички положения ние ще трябва да подготвим и промени, най-вече по отношение на изпълнението на директивата, а също и в разпоредбите директивата всъщност не посочва съвсем подробно и точно как точно трябва да се извършва инспектирането. Съгласно член 22, комисията би трябвало да издаде насоки за провеждане на инспекциите в съоръженията във всички държави членки. И така, нека съвсем накратко да засегна и още един въпрос. Управлението на отпадъците от минодобивните отрасли е, е важно, тъй като е, тези отпадъци представляват около 30% от е, общия е, обем на отпадъците в Европейския съюз. Много важно е да видим какви са възможностите и предизвикателствата пред е, минодобивните индустрии и е, да разгледаме нещата в кон контекста на кръговата економика. Да е, преценим е, какво е взаимодействието с е, околната среда, е, с какво е въздействието върху здравето, върху околната среда. В никакъв случай не се обявяваме против минодобивната промишленост. Не но а, трябва да се гарантира съответната степен на безопасност и а, да си даваме сметка, че има и много-много вредно въздействие там, където а, хората и а, огонта среда са а, пряко засегнати от опасни отпадъци на минодобивните индустрии. И така, скъпи колеги, е, все още има твърде е, много нерешени въпроси. Ще подчертая в заключение, че е, вратата на моя кабинет е отворена за всеки от вас през следващите седмици. И аз се надявам, че ще можем да постигнем колкото е възможно по- широко съгласие. Подготвят се необходимите документи и информация за всички нас в нашата работа. Ще се консултираме и с представители на промишлеността и на екологичната организация, ако това е необходимо. И така, това предстои да бъде извършено от всички нас. Госпожа Конечна е докладчик в Сянка. Имате думата. Благодаря, господин председател. Тъй като нямаме много време, е, ще благодаря е, на е, комисията, както и на моя колега. Той посочи някои от въпросите, които са важни и за мен. Ще допълня казаното от него с още два аспекта. От една страна финансовите гаранции, които според мен трябва да са достатъчно високи така че да могат да покриват евентуални аварии и щетите от тях в резултат и изобщо щетите от минодобивни индустрии и работата в кариерите. Освен това, може би трябва да помислим за задължително застраховане. Е, гаранциите, е, обезпеченията, които трябва да се предвидят, е, са важни и от гледна точка на жертвите при аварии. Имам предвид не само пряко засегнатите от авариите хора, но и е, техните е, семейства. Така че финансово трябва да се обезпечи е, обещетението е, на тези хора. Не би трябвало да се използват бюджетни средства за тази цел. Е, контрол, наблюдение, благодаря на комисията. Тя подчерта колко важна е тази сфера. Операторите на минодобивните съоръжения и кариерите би трябвало всъщност да поемат задължението за наблюдение, за контрол в рамките на съответното съоръжение. естествено, чрез инспектирането се допълва системата за контрол. Трябва да помислим а, и да си дадем сметка, че говорим за отпадъци. И да се попитаме, не можем ли да намерим начин за включване на тези отпадъци в кръговата економика. Именно това ще направи всъщност отпадъците от минодобивните индустрии един много интересен сегмент. Госпожа Дорнано, благодаря ви, господин председател. Заслужава си да обърне внимание на отпадъците от минодобивната индустрия, които представляват 30% от всички отпадъци в Европейския съюз. Целта е да опазим околната среда, частното здраве и да възпрепятстваме авариите. Прилагането на директивата от 2016 година от държавите членки доказва, че през последните 10 години е има редица проблеми, дори и пропуски при транспонирането на текста от страна на държавите членки. Това доведе до 22 искания за допълнителни сведения и 4 съдебни производства за не спазване на директивата. При това докладът признава, че оценката на 3 годишна база от страна на комисията е доказала своите ограничения. Освен това, страни като Дания, Латвия, Литва, Люксембург, Малта и Нидерландия твърдят, че нямат съоръжения, които да попадат в приложното поле на тази директива, а пък други източници твърдят обратното, което води до сериозно объркване. Въпреки това, Европейската комисия призовава да се предприемат повече действия, за да прилага държавите членки по един същи начин на основните понятия, заложени в директивата. Край на цитата. Това обаче не противоречи ли на самата идея за Европейска директива? Както знаете, директивата трябва да бъде гъвкав инструмент, който дава на държавите членки възможността да избират свободно средствата, с които да постигнат заложните цели. Така че вместо да се очудваме от разликата в данните, метода и подходи спрямо държавите членки, както и от разликите в начините на управление на отпадъците, издаването на разрешителни. Защо да не се поставим под въпрос? Не смятате ли, че би било по... че в, това, в този конкретен случай директивата продължава да е прекалено ограничаваща? Няма ли да е по-добре да подложим един подход, който дава повече свобода на държавите членки, повече уважение за техния, тяхната автономия и постигнем по-добри резултати. Благодаря ви, госпожа Кърленк има думата. Благодаря, господин председател. Ще говоря от е, е, е, името на е, моята колега, която е, е докладчик, но не може да присъства. Е, да, трябва да помислим за начина по който можем да включим този сегмент в кръговата економика. Това е много съществена идея. И законодателството относно отпадъците, не само въпросната директива, предлага именно невероятни възможности да направим економиката наистина кръгово. Това трябва да бъде в центъра на нашето внимание, да. Не е необходимо да започвам от начало, нали? Е, е, и така, Въжността на директивата 21 от 2006 година за управление на отпадъците от минодобивните е, индустрии, които представляват 30% от отпадъците в Европейския съюз, ни дава възможност е, е, и на базата на доклада на комисията да направим следното заключение. Ние се нуждаем е, от е, е, по-добро изпълнение, по-добро докладване и евентуално промени в законодателството. Необходимо е естествено да се съберат и да се обменят най-добрите практики в резултат на докладването. Член пети от директивата включва планове за управление на отпадъците, от една страна свързани с намаляването е, е, и е, складирането, обработката на тези отпадъци, включително и рециклирането им. Бих искала да попитам комисията в каква степен е постигната тази цел. Не виждам а, други желаящи да се изкажат, а, така че можем да дадем думата на комисията, за да приключим с тази дискусия. Да, благодаря. Благодаря много. Всъщност, ако не се лъжа, имаше само един конкретен въпрос, отправен към, към мен. А, инак мога да кажа, че в при повечето изказвания мога е, да се съглася с е, представените тези. Да, много важен е този сегмент е, за кръговата економика. Той представлява един потенциал в това отношение и ние е, чакаме е, конкретни предложения за включването е, на е, отпадъците от минодобивните индустрии в е, плана за е, кръговата економика. Да, естествено. Е, докладването е, не включва точно въпроса, свързан с включването на отпадъците в кръговата економика, но естествено аспектът е изключително важен. Механизма за докладване е, очевидно показва слабости. Резултата от е, е, докладваните данни не е много окоръжителен. Ние сме включили в директивата известни изисквания, но може би трябва да поработим малко а, именно по а, точното описание на изискванията, така че а, те да бъдат по-императивни и по-ясно описани, е така както сме го направили в много други директиви, свързани с а, опаковките, да кажем, и. А, други в сферата на опазване на околната среда. Стана ясно за това, че е, трябва да помислим и за е, застраховане на съоръженията е, срещу аварии, е, за поемане на отговорността е, и обещетенията. Е, до този момент, е, като че ли е, използваните в това отношение механизми е, не показват особена ефективност. Има е, е, е все още твърде много недостатъци и слабости, както казах. 25 са случаите на несъответствие с изискванията до 2011 година държавите членки трябваше да транспонират директивата, т.е. става дума за е, несъответствие е, и по отношение на регулаторната рамка и по отношение на изпълнението. Най-вече е, във връзка с обезопасяването на съоръженията, при които става дума за действително опасни отпадъци от вида на азбест и други. Е, този е, аспект е, трябва да бъде включен и в оценката на плановете за управление на отпадъците от минодобивните индустрии. Ще помислим по тези въпроси и най-вероятно комисията ще излезе с конкретно предложение в това отношение. През март следващата година ще проведем и първия семинар, в който ще участват представители на държавите членки и заинтересовани лица от сектора. Всъщност вече съм внесъл предложението, за което споменах. Благодаря на докладчика с пълното съзнание, че това е една много сериозна задача, с която той се е нагърбил. Да, благодаря ви. Приключваме с тази точка от дневния ред и сега преминаваме към следващата. Размяна на мнение с Европейската комисия относно економическото и търговското споразумение с Канада, споразумението СИТА. Госпожа Башка е представител на комисията. Ще й дам направо думата и ще я изслушаме много-много внимателно. Тя тук ли е всъщност госпожа Ранита Башкар? Да. И така, можем да започнем с а, дискусията, с, като изслушаме първо представителката на комисията. Имате думата. А, ал... Благодаря ви, господин председател. Ще ви представя едно кратко, кратко изложение за това как ние гледаме на сета и ще се опитам да ви оставя повече време за въпроси. цяло Европейската комисия смята, че СЕТ е най-доброто търговско споразумение, което Европейския съюз някога е договарял, както от гледна точка на увеличилите се възможности за нашите предприятия и работници, поради увеличите възможности за економически растеж и работни места. От друга страна смятаме, че това е едно от най-модерните и прогресивни търговски споразумения, които някога сме договаряли по отношение на достъпа до пазара и отварянето на възможност за отваряне на нови пазари в споразумението. От самото начало е ясно, че търговските субекти ще имат възможност да търгуват с токи, ще има значително намаляване на митата, но едновременно с това се предлагат и механизми за защита на най-чувствителните сърскостопански продукти и също така гарантираме, че всички продукти, които се внасят на територията на Европейския съюз, трябва да отговарят на нашите санитарни и фитосанитарни стандарти. Също не само, че се отварят нови пазари, но дава и безпредседентен достъп за много услуги и много сектори на услугите, като например морските услуги. И също така се отварят за достъп на европейски предприятия канадският пазар на обществените услуги на всички равнища. На обществените поръчки, извинете. Така че предимствата са много гледна точка на достъпа до пазара, а също така споразумението изцяло се придържа към основните ни ценности, които са заложени в а, главата, постоянно устойчивото развитие, тър, а, има две глави, една за търговията и околната среда, друга за търговията и социалните и трудовите условия, където много ясно се залага изискването на спазването на съществуващите признати двустранни или многостранни да, споразумения за опазване на околната среда, както и различните конвенции на МОД. Тук елемент, който доказва прогресивният характер на споразумението е фактът, че СЕТА ще бъде първото споразумение, което напълно обхваща реформираният подход на Европейския съюз към инвестициите. А това е важно послание. Канада напълно подкрепи Европейския съюз в този подход, което е добро послание в а, мултилатералната световна среда, където искаме да се опитаме да намерим ефикасни механизми за разрешаване на споровете с инвеститори. И това отношение се ползваме с подкрепата на Канада за реформиране на, свет... на системата на световно равнище. Последният елемент, който според мен доказва прогресивният характер на споразумението е фактът, че в споразумението и двете страни се придържат към правото за определяне и предоставяне на обществени услуги по начин, който смятат за уместни, което отново показва, че споделяме едни и същи социални ценности, споделяме ги ние, споделят ги и канадците, споделяме и голямото значение на обществените услуги. Така че това е, с две думи, е нашата позиция е, по сета. Знаете, че потече много дълъг процес и сложен процес на ратификация в съвета. Сега споразумението е в ръцете на Европейския парламент и ние с радост ще предоставим разяснения, ще отговорим на въпросите ви и се надяваме възможно най-скоро да получим съгласието на парламента, за да можем да започнем да приемаме споразумението възможно най-скоро и за да може облагите от споразумението да достигнат до нашите предприятия и работници. И последен елемент в рамките на процеса на ратификация бяха изразени редица съмнения и притеснения. В някои държави членките се свеждаха до някои конкретни въпроси, като обществените услуги, защитата на инвеститорите или защитата на околната среда. Ръководителите, как на европейско равнище, така и в Канада, сметнаха за свой дълг да отговорят по възможно най-недвусмислен начин. Ако искаме сета да бъде прогресивно и всеобхватно споразумение, трябва да отговорим на всички тези потеснения и това ще се случва чрез един двустранен инструмент с правна обвързваща стойност, който се нарича съвместният инструмент за тълкуване, който беше прият на срещу високо между Европейския съюз и Канада. Предполагам, че ще има въпроси по него, но на този инструмент а, има правно обвързващ характер и надявам се ще изясни до голяма степен висящите въпроси. С това приключвам и давам думата за въпроси. Благодаря ви, давам думата на докладчика ни господин Старес. Благодаря ви, господин председател. Скъпи колеги, благодаря ви, госпожа Вашка, за изложението. Не се изненадах, че според вас СЕТА е най-модерното и най-прогресивно търговско споразумение. Казахте, че има глава посветена на устойчивото развитие, в която се споменават някои основни принципи и зачитането на някои международни споразумения. Да, вярно е, но сред а, тях, например, са и кодекс Алиментариус. Аз знаем, че по отношение на пестицидите са заложени стандарти, е, които са много по-низки от стандартите, заложени в нашия регламент, прият през 2009 година. Така че, нека да не се заблуждаваме, скъпи колеги. Канада и Европейския съюз имат е, различна е, позиция по отношение на опазването на околната среда и на общественото здраве, различна изисквания имаме и за продоволствената сигурност и санитарните изисквания. Ясно е също така, че, когато, че с приемането на сета ще има последици и за работните места в Европейския съюз. Ще ви дам три примера. Да започна с ГМО. Немалко хранителни продукти вече се произвеждат а, чрез ГМО в Канада а, беше ясно, стана ясно, че Европейската комисия действа противно исканията и очакванията на по-голямата част от нашите граждани и на Европейския парламент. Комисията беше поставена под натиск, тъй като вече бяха сключени споразумения с други търговски партньори, но резултатът в крайна сметка ще бъде внос на хранителни продукти, произведени с ГМО, както и разрешаването на отглеждането на ГМО култури на територията на Европейския съюз. Бих искал няколко думи да ви припомня откъде се започна и цялата дискусия за чистите биогорива. Спомнете си, че се стремяхме да постигнем някакво споразумение и на времето Канада ни оказа много силен натиск, тъй като те искаха да изнасят своите суровини и в рамките на директивата за качеството на суровините. Европейската комисия призна, че е много трудно да се направи разграничение между екологосъобразни и не екологосъобразни сувени за производство на биогорива. Така че още в началото на тази дискусия бяхме принудени да направим отстъпки. Друг пример. Обсъждахме канцерогенните е, характеристики на редица е, вещества, на хормоните, например, които се използва в хранително-вкусовата индустрия в Канада. И стана ясно, че подхода в Канада и подхода в Европейския съюз са много различни. Нашият подход се основава на опасните характеристики на тези вещества, а техният подход се основава на оценката на риска. Направихме предложения, основаващо се на редица ясни критерии, които, разбира се, не се харесват на големите ни търговски партньори, като Канада, например. И в крайна сметка има опасност Европейската комисия да допусне нарушаването на част от европейското законодателство, даващо възм... чрез възможността да се внасят продукти, произведени в Канада, без да се спазват всички европейски стандарти. Така че се питам какво ще се случи в крайна сметка, когато влезе в сила споразумението СЕТА. Дали ще се подобри положението или напротив, ще се влуши. Основната цел на това споразумение е примахването на техническите пречки при търговията. Това е основната цел на това споразумение, но в крайна сметка тези технически пречки са преди всичко санитарните и фитосанитарните ни стандарти, стандартите ни за опазването на околната среда. Това, тези стандарти са част от нашето законодателство и не бива да го забравяме. Наистина ли искаме да слабим, да намалим нашите стандарти, за да може да се сключи и да влезе в сила това търговско споразумение? Кадана и предлага също така редица стандарти да се прилагат само на доброволни начала, да нямат обвързващ характер. Така съм основната цел на това споразумение е да се премахнат техническите пречки пред търговията. И вече се виждаме какво се случва. Ако подпишем, ако ратифицираме това споразумение за свободната търговия, само ще потвърдим принципа. Вярно е, че механизмът за разрешаване, разрешаване на спор с инвеститори е подобрен и в сравнение с първоначалното предложение в споразумението. Съгласен съм с това, но в крайна сметка даваме право на чуждестранни инвеститори да имат прекалено голямо влияние тъй като тези инвеститори ще имат възможност да успорват пред съда законодателните разпоредби на националното законодателство на отделни държави членки. Така че, освен тези общи съображения, имам три много конкретни въпроси към представителят на Европейската комисия в качеството си на докладчик. Действително смятам, че трябва да сме много предпазливи преди да гласуваме по сета трябва да запазим правомощията си в качеството на законодател. Член 218 линия 2 на договор за функционирането на Европейския съюз разпорежда, че Европейския парламент би следвало да бъде информиран надлежно при всички етапи на договарянето на търговско споразумение. А когато има чувствителни въпроси, този принцип трябва да е в сила още по-голяма сила. Но през месец април беше подписано между, между институционално споразумение между трите институции за по-доброто законотворчество. И в това между институционално споразумение се предвижда Европейския парламент да има право на контрол, включително и по отношение на международните споразумения. Така че моят първи въпрос, госпожо Башкар, е следният. Дали наистина имаме всички гаранции, за това, че ще бъде спазено нашето право. Може ли да гарантираме това преди влизането в сила на СЕТА, съгласно член 218 алинея 10 от договор с функциониране на Европейския съюз? Ще бъде ли Европейския парламент надлежно осведомяван за всеки един етап на процеса? Освен това, в член 23 Член 20 алинея 3 на договора за, тълкув... за инструмент на тълкуване споразумението СЕТА се предвижда, да има арбитражен съд, който да си има правновъзващи възващи характеристики. Аз знам, че международното право по принцип има върховенство пред европейското законодателство. Така че въпросът ми е следният. Би ли след Европейската комисия да поеме ангажимент да се съгласува с двата с законодателни органа, съвет и парламента, преди да се вземе решение в тъй нареченият съвместен комитет, за да може този съвместен комитет да не може да се използва за промяна на законодателството, което в момента е в сила, като в крайна сметка ще ни постави пред а, свършен факт. Ние трябва да имаме право да си кажем думата също. И последният ми въпрос, в член 32 на сета е, се разпорежда, че съвместният е, комитет може да променя е, някои от протоколите и приложенията, включително по отношение на санитарните и фитосанитарните стандарти. Но това все пак е много важно. Това е един от основополагащите елементи на дейността ни тук в а, нашата парламентарна комисия. Така че въпросът ми е следният. Какъв е механизми на контрол е предвидила Европейската комисия, за да може Европейският парламент винаги да е надлежно информиран и да има възможност да, да изкаже своята позиция в случай на промяна на приложенията и протоколите, особено за промени в областите, които пряко засягат нашата законодателна работа тук в нашата парламентарна комисия. Благодаря ви. Благодаря на... А сега продължаваме с представителите на политическите групи. Започваме с господин Ганбус от НП. Sí, muchas, <coughs> muchas gracias, presidente. Благодаря, господин председател. Благодаря на Европейската комисия мисля, че е нужно да благодарим на комисията за дадената информация. Казаха, че СЕТА споразумението с Канада трябва да бъде прието бързо, след като резултата всъщност беше прият още през 2014 и през юли получихме законодателния пакет. Други комисии също се заинтересуваха, тази за вътре, външната търговия, за външните е, работи и също и комисията по околната среда. Ние всъщност проявихме интерес едва 4 месеца по-късно и е, ето виждате, ние твърде късно предприехме каквото и да било, след като договора беше подписан в съвета. Ще има приватизация на ресурсите чрез този договор, но двете страни ще могат да запазят своите а, ресурси. А, тук говорим за културното разнообразие. Е, казва се, че всъщност трябва да се защитят инвеститорите и да не се позволява защита на интересите на а, местните предприятия на дадената територия. Говорим за тук в е, член първи за приватизацията на водата, е, докато според нашето законодателство а, водата е общо благо, не е продукт, с който се търгува. Така че а, тук ще трябва а, да се промени цялата, целият статут на, на водата. А, как, как да продължим за този дебат? Струва ми се, че въобще не е така. А, ситуацията в момента нямаме кой знае какво да кажем, освен да е или не. Защото всички други дебати, които бяха а, предвидени и важни, вече са протекли. и просто трябва да кажем да или не. И то възможно най-бързо. Защото, както вече го казах, момента на дебата вече а, мина. От месеци видяхме Нашата позиция е ясна, е, е, и ние сме за това търговско споразумение. Благодаря. Следващия оратор от социалистите. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията за присъствието, за това, че отговарят нашите въпроси. За сета имаше и за, имаше и много против. Това е един договор, който трябва да анализираме, за да се стигне до консенсус. Прозрачността е от ключово значение не само за това споразумение, за всички споразумения, където участва Европейския съюз. И а, трябва да погледнем и а, как стоят нещата от гледна точка околна среда. Трябва да видим а, разпоредбите в сета, които всъщност казват, че трябва да се запази настоящото ниво на защита. Ако сета е, е търговско споразумение, защо то не отива отвъд настоящите споразумения за околна среда? Може би комисията може да даде малко повече разяснения по тази точка. Например, Канада е голям износител на петрол и голямата част от ресурсите й са под форма на шистови пясъци. Това има огромно а, негативно влияние върху околната среда. Нима ще внасяме петрол от такива опасни техники за околната среда. Друг важен въпрос относно решаването на споровете за инвестициите, СЕТА предлага системата за така наречените SES. Няма обаче допълнителни решения. Как комисията наистина вижда прилагането на практика на тези ангажименти и този механизъм, който обаче е предвиден за околната среда? Друг въпрос свързан с а, хранителната безопасност. Питам, защото Европейския съюз и Канада всъщност имат много различно законодателство, особено при авторизациите, етикетирането и контролите в хранителната верига за ГМО-та, проследимостта на месото, пестицидите и а, месо от клонирани, клонирани животни. Има големи рискове, свързани с храната тук, защото ако им, ако им предложим еквивалент, това ще наруши нашето законодателство и нашия подход към фермерите. А как комисията ще обясни липсата на този принцип на предпазливо и как ще се опази нашия подход към фермерството? И също знаете, че съвместният комитет по света ще му се предвижда да има правото да приема а, задължителни, правно задължителни мерки. А, ние питаме как комисията е, ще включи Европейския парламент при модификациите на анексите, на приложенията за санитарните условия. Посета. Благодаря. Thank you very much. Благодаря. А сега госпожа Гърлинг, от Екара. Благодаря, господин председател. Няма да кажа кой знае какво от тук, защото моето разбиране е, че много се забавихме, твърде много, така както каза и докладчика. И разбираме а, казаното но не смятам, че всичко това е адекватно, преди да знаем какво, какви точно ще са а, елементите, върху които ще можем да се произнесем и до каква степен това е правно задължително, че просто си е загуба на време. От моя гледна точка, ние подкрепяме сета, признаваме огромната работа, която е свършена вече по него и която те първа ще се свърши. Признаваме също и а, също елементите, които изтъква парламента, но аз не смятам, че ако, примерно, не се споразумеем, не смятам, че това ще е в полза на парламента. Цялата ни репутация ще бъде очернена. ситуацията е много трудна, особено в контекста на Брексит. И като че ли е едва невъзможно, почти невъзможно Европейския съюз да подписва законодателства и е, споразумения като законна страна по такова споразумение в настоящата ситуация. Да, вярно е, че има проблем с гемиотата. Да, не искаме. Аз обаче не виждам никаква заплаха за Европа а, във връзка с нашето законодателство за гемиотата. Смятам, че има много хората, които се опитват да а, да изтъкнат всякакви вреди, които всъщност не съществуват и иначе без това споразумение просто няма да имаме никакво, никакво такова. И не, иначе няма да имаме никаква промяна, абсолютно никаква за бъдеще. Разбира се, не знаем какво ни чака, но смятам, че е добре да го подкрепим. Това споразумение. Благодаря. А сега сега от Алде госпожа Ахтенмаки. Благодаря ви. Kiitokset tästä. Благодаря на представителката на комисията за обясненията, които чухме. Аз не съм член на комисията за международна търговия или вътрешна търговия. И затова а, бих попитала а, как стигате до извода, че това е а, възможно най-доброто споразумение, което до този момент а, на практика е подписвано. Или от практическа гледна точка. Не можем да говорим все още за практика, при положение, че няма изпълнение. освен това, от гледна точка на служителите, на работниците, едва ли това е най-доброто споразумение. Ако говорите обаче за, действително за практически най-доброто споразумение от гледна точка на работниците и служителите, тогава кажете ни точно какво е подобрено по отношение на техните условия на труд и живота им. Или имате предвид най-вече околната среда, когато говорите за практически най-доброто споразумение. И още нещо – заявихте, че е, най- е, уязвимите сълскостопански изделия всъщност са най-надежно защитени от това споразумение. Кои точно? И е, освен това, защитата на инвестициите, е, ако правилно съм ви разбрала, е подсигурена, но е, как е, е гарантирана защитата на околната среда на работещите здравето на хората, околната среда, е, повтарям, да. Как са защитени те? Тази е, нова система на, е, за разрешаване на инвестиционните спорове как се включи тя, по чия инициатива бе включена в, в споразумението? По инициатива на Европейския съюз или по инициатива на Канада? И защо всъщност се нуждаем от тази система за решаване на споровете? Защото знае, че е, във всички е, държави членки на Европейския съюз има, е, така да се каже, система, която гарантира върховенството на закона и отговаря на принципите на правовата държава, по същия начин, както и в Канада. И защо тогава трябваше да се въвежда е, именно такава система за решаване на споровете, която намалява суверенитета на държавите от Европейския съюз. Още един въпрос. Ако не се спазват стандартите по отношение на здравеопазването или на околната среда, кои съдилища ще трябва да бъдат сезирани? Дали тези, които са въведени сега за спорове с инвеститорите в споразумението или компетентните национални съдилища? Благодаря ви. А сега от е госпожа Минар. Благодаря, господин председател. Аз идвам от заседанието на Инта, за докладчик сянка съм по въпросния доклад и дискусията беше отложена с една седмица, защото правната служба има нужда от време, допълнително време, за да оцени допълнителните 38 декларации, добавени от държавите членки. Споразумението става толкова комплексно, толкова сложно, че всъщност няма, дори правната служба няма отговор на всички въпроси. Така че дискусията там се отлага с една седмица, което евентуално ще даде време на нашата комисия. Жалко е, че няма прозрачност относно отделните процеси, че не сме имали възможност да чуем становището на населението. Ето сега имаме една декларация, която проистича от цяла серия европейски организации, както и канадски относно споразумението в Европа и в много държави има огромно противопоставяне на сета. Трябва Европейския парламент да може да се свърши работата и да доведе до сериозен дебат по всички аспекти на това сложно досие, госпожа Гърлин казва. Нещо, но ето а именно, че Европейския съюз не може да сключи никакво споразумение. Не, ние просто трябва да покажем, че контролираме а, и оценяваме правилно последиците от един подобен договор. Чухме цяла пледуария за проучване на а, дейностите, на влиянието на дейността на съвместния комитет, който ще е, се бъде съставен. Едновременно с това трябва да помислим въпросна, за въпросната система на арбитраж. Много е важно. Трябва да видим какво ще, каква ще, е, какъв ще е натиска върху нашата демократична система, върху здравеопазването ни, върху околната среда. Има една система за инвестиции, която беше развита и трябва да гарантираме да не стигаме до същия резултат, както предвидената система за съдебно решаване на споровете ICS. Трябва да се запитаме защо всъщност не можем да а, използваме съществуваща юридическа система в държавите членки на Европейския съюз. Трябва да помислим също какво ще, какви ще са последиците от а, примерно а, новото законодателство в законодателство в Канада върху глюкозата, върху ГМО, хормоните, които се използват при отглеждането на животните и така нататък. Всичко това трябва да бъде разгледано подробно. Трябва да видим и какви ще са последиците за общественото здраве. СЕТА има споразумения и за услугите. Например, медицинските услуги, парамедицинските, акушерските, на медицинските сестри, санитарни такива. Трябва наистина да задълбочим работата по това споразумение. Разбира се, търговско споразумение, това е нещо интересно, ако позволи да се увеличи търговски обмен. Но можем да се запитаме дали наистина всичко това е добро за околната ни среда. Смятам, че целта ни е да създадем равни условия в играта за всички, справедлива игра за всички, така да се каже. А, ние едва ли не си сваляме летвата на собствените стандарти. Трябва да запазим високо нивото на нашето законодателство. Това е важно и за нашите производители. Трябва да знаем на къде вървим с това споразумение. Радвам се, че има такова становище тук. Благодаря. Благодаря от ЕНЕ госпожа Гудин. Благодаря. Господин председател, този дебат върху сета е великолепна възможност да се представи нуждата от този парламент или по-скоро безмислицата му защото виждаме какво казва колегата Стас. Благодаря му за това становище. Смесения комитет ще има всички правомощия да променя законодателните текстове на Европейския съюз, без да се допитва до нас. А тези приложения са от ключово значение, защото определят, например, кои са пестицидите, които се използват, максималните нива на остатъци от пестициди в храните или пък в животните. И в крайна сметка се губи демократичното представене. Европейския съюз а, няма дума всъщност. Само комисията преговаря по това споразумение в малък състав, без прозрачност и без никакви възможности за промяна. Тук се говори за делегирани актове с евентуален контрол на теория от страна на парламента. Но а, тук дори не се а, прави, че правят нещо а, с нас. Напротив, просто а, само уж се иска становище на, търгов... на Комисията за международната търговия, което със сигурност ще бъде захвърлено в някой чекмедже, без въобще да се вземе предвид. Фитосанитарните и санитарните мерки са от ключово значение за ежедневието на европейските граждани. В тези условия, тъй като Комисията ни казва, че това е най-доброто споразумение, което някога сме... ще подпишем и сме подписвали, а, много интересно тогава как ще определите това, че депутатите въобще не са допитани, не, никой не се е допитал за тях по темата. Благодаря. Сега господин Лизе. Благодаря, господин а, председател. Само едно, а, една дума за процедурата. На въпроса кога ще бъде е, готово споразумението, е, ще бъде становището, нека да кажа, че други комисии проявиха интерес много по-бързо, а ние като че ли сами сме си виновни в този случай. След дискусиите, които изслушах в моя избирателен район, ми се струва, че общественото мнение се промени. До преди няколко седмици имаше много критики по сета, сега има вече споразумение – и хората не са разбрали защо малка част от Европейския съюз, включително, т.е. Валонския парламент, спира процедурата. За мен всъщност тук определена роля изиграха и причини, които не бяха свързани пряко с споразумението. При всички положения споразумението е добро. Има неща, които са много точно и ясно уредени в споразумението. Канада се ангажира съвсем ясно да не доставя месо, в което има хормони или обработено с хормони Естествено, че ако се стигне до въпроса отново, трябва ли да отхвърлим сета или не, ще трябва да отнесем нещата към други компетентни органи над нас. В Германия и министра на економиката Габриел и външния министр Штайнмайер заявиха, че СЕТА е добър договор. Титип за момента е замразен. Там няма такива положителни оценки. Не знаем какви са причините. При всички положения с канадския посланник сме разговаряли и той съвсем точно посочи, че дори е, така малко са ядосани и кисели американците за това, че е, Канада ги изпреварва. А, Канада а, е, ги изпревари просто а, е, защото и а, е, се страхува от, а, така да се каже, прекалено голяма зависимост и намеса на САЩ. Така че в това отношение Канада бързаше и успя да направи необходимите стъпки, за да се стигне до подписването на споразумението. Европа също реши, че е в състояние да подпише това споразумение. И така става дума за една много важна страна за нас като партньор. Става дума за страна, която има висок стандарт. Това е страна, в която е, хората се радват на е, висока степен на благоденствие и е, трябва да кажем, че да, е, защитавайки надежно стандартите е, на Европейския съюз и е, е, потребностите и интересите на хората, ние не можехме да останем безразлични по отношение на някои економически стимули е, и е, елементи които са свързани с това споразумение. Сега чухме възраженията и на зелените, както и на а, някои други по-дясно разположени от зелените политически а, сили. При всички положения трябва да си даваме ясно сметка, че а, трябва да защитим интересите на Европа. Не можем да оставим нещата така. Госпожа Форенца има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията за този доклад. Това не е чак най-доброто търговско споразумение, което сме сключвали. Мисля, че твърде далеч отивате в изказванията си. Ще се радваме да имам възможност да го дискутираме отново с комисията. Да, Хубаво е, че ни давате възможност да се изкажем и ние в области като околната среда, като здравеопазването. Мисля, че ние също трябва да имаме думата. И относно сета, съжаляваме, че Европейския парламент Съжаляваме, че Европейския парламент всъщност въобще не е провел дебат по всичките рискови теми. И тук се присъединявам към съжаленията, които изказа беше изказано за отхвърлянето на нашето отрицателно становище от Европейския съд. Искам също е едно разяснение от страна на комисията. Знаем, че същността на сета, както и другите търговски договори, всъщност не засяга намаляването на тарифите, а, не тарифните а, ограничения, които не могат да се изразят в стандарти или а, въпроси като околната среда и е, здравеопазването. Та имам въпроси. Първо, спешните климатични мерки изискват обща координация в световен мащаб. А СЕТА въобще не взима предвид основните проблеми, свързани с околната среда. В преамбюла въобще не се споменава по споразумението от Париж или нужда да се намалят емисиите парникови газове. Освен глава 24, а никакви други споменавания на климата. Кризата с околната среда остава на заден план. В глава 22 24, се, които са посветени на околната среда, не са правно задължителни. И има едно законодателство, което е супранационално, частно, което се определя за търговските спорове, но няма никакви санкции в случай, че се нарушат правилата спрямо околната среда. В такъв случай как СЕТА може да има положително влияние върху борбата с климатичните изменения, които трябва да са всъщност основата на нашата политика. Относно енергетиката искам да чуя също и друг отговор, а именно а, СЕТА счита, че а, суровини като газ, като петрол могат да бъдат внасени и освободени от митнически акцизи. Тоест, това е едно сваляне на летвата с нашите стандарти. И като че ли Европейският съюз а, забравя, как се извлича този петрол и газ в Канада. Това е в пълно противоречие с идеята за енергийният преход, а именно минаването от изкопаеми горива към възобновяеми енергийни горива. и също така, какво ще кажете за етикетирането? Канада въобще не сертифицира ГМО или не ГМО продукти происход докато Европа трябва да прави подобно а, етикетиране при повече от 0,075% ГМО съдържание. Сета е допълнителен натиск върху европейското законодателство по ГМО-тата. И двете страни трябва да участват, да сътрудничат, за да се намалят стандартите. Това върви против нашия принцип на предпазливост и всъщност правим крачка назад в здравеопазването, както на човешкото здраве, така и на животинското. И както каза и колегата, комисията Инта изисква това гласуване по усета. Надявам се, че становището ще бъде негативно. Благодаря. Благодаря. Госпожа Гростет. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда бърза. В изказването сме да кажа, че при четенето на споразумението се установява, че то е много по-далеч от а, плашилото, което го, го описват а, някой. Смятам, че е едно много разумно споразумение. Съвсем накратко по член 8.9 глава Д се говори за правото да регламентират, правото да се регламентира на дадената, дадената национална територия при защита на околната среда, на социалната защита или на потребителите. И че това суверенно право се запазва, това е ключово. дори когато има мерки, които примерно се говори за защита на инвеститорите. Също установих с интерес какви са разпоредбите, които говорят за административно сътрудничество при пускане на пазара на продукти от, за опазване на здравето или пък авторизациите за, от научно естество. Също и програмите, съместните програми Искам да попитам комисията как точно ще тя това споразумение, как то ще засегне а, работа на нашите агенции, дали има предвиждане да се приближат, да се доближат а, методите на работа с канадските агенции и относно защита на за, а, от медикаменти членове 20.27 е, и 20.28, те могат да имат е, влияние върху цените на продуктите. смята ли комисията, че там е, всичко ще мине добре? Благодаря. Thank you very much, Mr. Благодаря, господин Балцо. Бих искал да реагирам е, на нещо, което чух е, по-рано днес. Е, като че ли би трябвало да водим повече професионални, а не толкова идеологически спорове, докато господин Лиза атакува веднага зелените, а и други политически групи по-ляво и по-дясно от центъра. Това е странно. Имам следния въпрос. Споразумението с САЩ ТТИП е замразено в момента. И какво ще стане, ако не се стигне до ТТИП и а САЩ чрез свързани дружества използва на практика цвета, за да организира по този начин своите търговски взаимоотношения с Европа. Съгласен съм с колегите, които посочиха, че трябва да анализираме споразумението много внимателно. И е, уверявам ви, ние е, ще пристъпим с положителна нагласа към този анализ, независимо от това какво твърдят някои от колегите тук. Но е, при всички положения е, особено внимателно ще анализираме нещата от гледна точка на е, потребителската е, безопасност, безопасността на е, потребителите, на хората. много селективно се представят понякога текстовете в споразумението и то най-вече тези, които се отнасят до механизма за уреждане на спорове с инвеститорите. Защо, отново стигаме до въпроса, защо трябва да, да има някакъв механизъм за защита на инвеститорите и защо да не може частните предприятия, да кажем, които ще имат много труден достъп до този механизъм за инвеститорска защита, да не използват националните съдилища. Госпожа Конечна има думата сега. Благодаря, господин председател. Много от е, въпросите и критичните моменти, които ме вълнуват е, във връзка с е, защитата на, и опазването на околната среда, както и арбитражния механизъм, бяха поставени вече от колегите. Важен е и аспекта на обществените поръчки – много важно е, естествено, правителствата да са в състояние да е, защитават екологичните цели, които са си поставили, да кажем, в зелените технологии. Ние е, от години се опитваме да постигнем тук определени цели. И сега ни се струва, че нещата почват да върват в обратна посока. Правителствата като че ли няма да са в състояние да е, ръководят и да управляват нещата в желаната посока и тази, за която в крайна сметка са поели определени ангажименти. Има глава за устойчиво развитие в споразумението, но няма нищо императивно в тази глава, т.е. тя не представлява абсолютно задължение. Така че не бива да забравяме и въпросът свързан с водата. Водата е, е, жизнено необходима е, за е, човечеството, за нашите граждани и аз е, не мога да си представя, че е, можем да водим преговори за водата. Е, вие казвате, че всичко е, е добре регламентирано, но само една стотна всъщност е, е, така твърдят експертите, които познават текста. Една стотна от договорените текстове всъщност действително са от полза за гражданите на Европейския съюз. Безопасността на хранителните продукти, това също е изключително важно. Да, очевидно става дума за нещо много, много неприемливо в това споразумение. Господин председател, много неща вече бяха казани. Но госпожа Гростет вече спомена за това, че ние действително сме постигнали определен напредък по отношение на някои от членовете и текстовете в споразумението. Да, Споразумението се отнася всъщност най-вече до тарифните е, пречки, а не до търговските бариери. Става дума е, за стандарти, е, които на практика обаче така са уредени, че ако става дума за по-низки стандарти, те ще могат да бъдат прияти и ще трябва да бъдат прияти в държавите членки. А, страхувам се, че при всички положения става дума за по-низки стандарти от тези, които са прияти в моята страна, Нидерландия. Освен това, комисията, така да се каже, е предвидила и едно определено поле е, за е, взимане на решение по осмотрение за свободно действие. Трябва да кажа, че не съм никак възхитена. Е, в моята страна има много-много недоволни и тревожещи се земеделски стопани. Не защото сме против международните правила и международните споразумения, а защото виждаме много неясни или опасни места сега ще помоля комисията да отговори. Имаме възможност да ползваме устните преводачи още около 10 минути. След това ще продължим на английски на дискусията. Да, благодаря. Много въпроси бяха зададени. Въпросите се отнасяха най-вече до правомощията на съвместния комитет, какво той може да направи, какво е в правото си да прави и какво не може да прави. Това е независим комитет, в който участват двете договарящи се страни Европейския съюз и Канада. Европейския съюз може да внесе определени решения за така, приемане в съвместния комитет по обичайната процедура, след като нещата са получили, така да се каже, зелена светлина от съвета. Съветът трябва да оправомощи представителите на Европейския съюз за това. Да. Съвместният комитет може да промени е, определени е, текстове е, в споразумението и, и във връзка с арбитражния механизъм също, но на основата на еквивалентността, на равнопоставеността и е, това означава в крайна сметка е, постигане на съгласие с е, е другата договаряща се страна, е, като се спазват принципите на предпазливостта, е, е, като се спазват е, е, задълженията поети от държавите членки, да кажем по отношение на е, пестицидите, е, така че е, е, включително и по отношение на трети страни, ние вече сме се ангажирали тук в Европейския съюз, като държави членки, да не променяме нещата. Е, и всяко решение, на, с което Европейския съюз се съгласява, по отношение на определен продукт или по отношение на определено вещество или е, някаква процедура е, е съобразена с нашите принципи и е много добре премислена. След е, е, точни анализи и проверки в съответния експертен комитет или комисия има определени процедури за съгласуване на такива решения. Нищо в рамките на сета не може да промени стандартите по отношение на продуктите, по отношение на генномодифицираните е, механизми по отношение на хормоналните е, добавки в е, продуктите и така нататък. Ние сме включили определени квоти които се отварят за Канада, съответно и от Канада за Европейския съюз, е, не могат е, да бъдат е, основания за неспазване на стандартите, които са с задължителна сила за Европейския съюз. Как точно съвместният инструмент по член 31 от конвенцията и от съответната разпоредба в договорите ще се отнася към сета макар че няма е, изрична препратка е, в е, текстовете от договора и от конвенцията, това естествено ще се доуточни в рамките на изпълнението, но при всички положения споразумението предвижда прилагане на тези принципи. Принципа за предпазливостта е изключително важен. Така че в това отношение не могат да се допускат никакви промени, е, които са в ущърп на този принцип. Е, по отношение на околната среда, на труда, на условията на труд, е, трябва да заявя, че са поети задължителни правно задължителни ангажименти. които са свързани с текстовете на конвенцията на МОД. Канада междувременно вече е ратифицирала 4 от 8-те конвенции на МОД има една важна конвенция, която все още не е ратифицирана от Канада. Това е конвенцията за колективното трудово договаряне. Но и това ще бъде сторено от Канада, така че това действително е много важен момент. При ратифицирането а, на а, международноправните споразумения по отношение на околната среда, включително и споразумението за климата, подписано в Париж, е, а, е така, подписано и от Канада. The Paris Climate Agreement, but however you will see the intention of the parties is very clear